Good morning. Добро утро, уважаеми колеги. Мисля си, че можем да започнем. Мисля, че, че сме в достатъчен състав, за да започнем работа. Да, за първ път, за последното заседание, сме в достатъчно представителен състав. Днес по дневен ред и имаме следните теми – економически парични въпроси, економика, транспорт, околна среда. Това са темите, които ще обсъждаме днес. Да, благодаря, Маргарет. И годишната работа. И ще присъстват носителят на петиции последните точки 5, 11, 12, 13, 17 и 19. Ще има също така презентация за точките 14 и 17, презентация в PowerPoint. И дори сме организирали допълнително изслушване. Това е за сега. За мен всички ли сте съгласни с така предложения проект на дневен ред, господин Голан? Благодаря. Искам да помоля както беше предвидено в дневния ред, да се върнат петициите за правото на детето и основните права и за закрилата на децата, както беше предвидено. В нашата комисия ние разгледахме подобни теми за други страни, е, Германия. Не виждам защо премахнахме тази страна, а не другите. Ето защо искам да помоля тъй като вносителите ще бъдат тук, да върнем в дневния ред онези петиции, които бяха предвидени. Благодаря. Госпожа Окен. Искам да съм сигурна, че ще разглеждаме точка 13 и трябва ни видеовръзка, защото петиционера ще присъства. Има много сериоз, сериозен интерес в Дани от страна на медиите, обществеността към проблема с отрязването на опашките на свинете и прасетата. I think as usual we, we... Мисля си, че както обикновено ще имаме пряко излъчване по интернет ще имаме видеовръзка. Да, разбира се. Нали така? What? Web streaming? We don't have a, we don't have a video of the, of the... Ще имаме излъчване по интернет, но няма да имаме видеовръзка. Вие искате да имаме видеовръзка, така че да изслушаме петиционера. We don't have. Не, не, такава възможност нямаме. Добре, ще помислим какво да направим. Благодаря ви. Благодаря ви по предложението на господин Боланд. You agree? Всички ли сте съгласни? Заповядайте. Unabhängig jetzt, dass äh, jeder Abgeordnete einen Antrag stellen kann независимо от това, че всеки депутат може да поиска гласуване, искам да задам един наивен въпрос. А, къд, ако сме съгласни с това, което предлага господин Боланд, къде ще го сложим в дневния ред? Според мен точка 23. Мисля, че е, това е последното ни заседание и имаме утвърден дневен ред. Къде да включим това, което се е, предлага? Трудно е, е така спонтанно да променяме дневния ред. И моят въпрос още веднъж. Кога да разгледаме това, което предлага господин Боланд? Според мен 23. Мисля, че трябва да гласуваме наистина, но аз обръщам внимание на председателката, че е трудно в момента да включваме нови неща в дневния ред, защото няма да ни стигне времето. Във връзка с практическия въпрос, повдигнат от Питер Яр, имайки предвид, че промяната в дневния ред настъпи доста късно, тъй като проведахме две заседания, които бяха много близки едно до друго, не включихме в дневния ред броят на вносителите, които бяха извадени от гласуването. Е теория имаме време и като се абстрахираме от практическият аспект, който е решим, единствена няма да има представен от комисията, а ще имаме дискусия. ако са тук вносителите, няма да има други пречки. Единствената пречка е ако мнозинството гласува против, така че аз ви моля да гласувате предложението на господин Болан да се промени дневния ред и да се включат отново е, онези петиции, които включват Югендам и така мнозинството е за. Следователно, ще приключим след обедното заседание с Югендам. Това ще бъде точка номер 23. И така, Разбрахме се за дневния ред. Сега преминаваме към втора точка приемане на протокола от заседанието от 10 и 11 февруари. Ако няма възражение, ще, дневния ред ще се счита за прият, с изключение на онези поправки, които внесахме днес. Не, госпожо председател, не е за протокола. Вие говорихте за календара и за графика. Имам само един въпрос. Искам да попитам дали гражданската инициатива за изпитанията върху животни ще бъде включена в дневния ред преди края на този мандат. Бихме искали да имаме информация по този въпрос. It's on the coordinator's agenda for today. Това е включено в програмата на заседанието на координаторите. Uh, Имате ли предвид какво точно имате? Какво точно имате предвид? Изслушване по инициатива на един от нас. Да, добре, ще обсъдим организирането на това по време на днешното заседание на координаторите. Thank you. Mr. you asked about... Uh, Господин боланд вие попитахте за инициативата за виви секцията. но ние не бяхме информирани за това. Добре. Така ви разбрах. По виви секцията. все още не сме получили никаква информация възнамеряваме да организираме изслушване по инициатива на един от нас на 10 април. Така че ще помоля за информация относно другите инициативи. Nothing else. Доколкото виждам, няма други изказвания по протокола от предходното заседание. Така че протоколът се смята за прият. По точка трета ви получихте в писмена форма съобщенията на председателя и тази информация също така ще бъде одобрена заедно с одобряването на протокола на това заседание. Четвърта точка. Разни. Споменах само по инициатива на един от нас и ние говорихме за тази инициатива. So we can go to item five. Uh, Точка 5. Петиция внесена от Йоанис Маринополус. Господин Маринополус се намира тук. Давам му думата за 5 минути. Заповядайте. Καλημέρα σας. Добър ден. Става дума за подстъгването на гръцкия държавен дълг и е държавните е, облигации и отражението на това върху гръцките е, граждани. Имаме обикновени граждани, които са купили държавни облигации в началото на 2009 е, година. Кризата започна обаче тогава и се разпространи към Европа е, и се появи ситуация на голяма несигурност, особено в гръцката държава е, при програмата за оздравяване на Гърция беше посегнато на спестяването на гръцките граждани. А, и а, гражданите купили държавни а, облигации и а, загубиха а, една част от а, сумата, която бяха вложили. самата сума на облигациите се запази, но бяха намалени а, лихвите. А, 15 000 души е, загубиха е, по този начин е, всичките си спестявания, предадоха ги на държавата, всичко, което са пестили цял живот. Възразихме е, е, писменно и за момента е напълно ясно, че е, гражданите които са е, подписали е, петициите, са закупили тези държавни е, облигации, но вследствие на мерките за економии са загубили тяхната стойност, въпреки че облигациите са за срок от 30 години. Обикновено държавните облигации се предвиждат за 80 години, т.е. се стичат в един момент, в който лицето, което ги е закупило, вече няма да е между живите. Имаме едно сдружение на притежателите на облигации. Е, всички негови е, членове са изпълнени с отчаяние. 40 души вече се самоубиха. Изобщо имаме едно много тежко положение. И в рамките на програмата за економии, наложена на гърци, тези граждани пострадаха. Освен това бяха публикувани данни за спестяванията на гражданите членове на това сдружение. А банките в тази ситуация не загубиха дори и едно евро. Смятаме, че по този начин се нарушава един съществен принцип на Европейския съюз. В случая става дума за необикновени граждани и за това, че се нарушават техните основни права. по този начин се ощетяват обикновени граждани, като се взима една част от тяхното състояние. През 2012 година държавата проведе информационна кампания. Дал съм ви документи за това. А, пак повтарям, че става дума за обикновени е, вложители, обикновени спестяващи граждани, за които трябва да се предвидят някакви защитни мерки. Гръцкото правителство обаче беше принудено е, да не вземе защитни мерки, е, с които да защити е, обикновените граждани, които в крайна сметка пострадаха. Е, господин Юнкер е, каза, е, че са били уверени от гръцкото правителство, т.е. от гръцкото финансово министерство, е, че е, е, няма да бъдат изплащани е, компенсации, нито преки, нито непреки е, към притежателите на е, облигации. Според нас трябва да се предвиди някакъв вид е, компенсация. Е, имам писмо от е, гръцкото правителство от 2012 е, година. в писмото пише, че господин Венезелос, министъра на финансите, че в ПС и е, трябва да се вземат предвид тези облигации. Гърция спази всички изисквания е, наложени от е, еврогрупата, а физическите лица, обикновените граждани не получиха никакви компенсации. Бяха предвидени обаче данъчни облегчения за друга група лица, което само по себе си представлява дискриминация през 2012 година а, беше направено обращение към всички граждани, които имат право на а, такива данъчни облегчения до срока на изтичане на държавните облигации. Направени бяха три а, големи ограничения. Първо по отношение на личното имущество, второ по отношение на а, спестяванията на гражданите. Те бяха орязани и Трето, беше извършена дискриминация срещу дискриминация на юридическите на физическите лица, тъй като бяха предвидени данъчни облегчения само за юридически лица. Тук става дума за а, около 100 милиарда евро, които бяха иззети от гражданите и вложени в развитието на а, страната. По този начин беше разклатано доверието на в, гражданите в Европейския съюз. средствата отидоха в полза на Европейската Централна банка. Вложителите за в бъдеще няма да могат да разполагат с държавните облигации, които са закупили. А, беше е, нарушено доверието на гражданите, които добросъвестно си бяха купили със своите спестявания държавни облигации. Искаме да помолим Европейския съюз да се занимава с случая. Също така бихме желали гръцкото правителство да се занимава с случая. Бихме искали да се приеме резолюция за обещетяване на пострадалите граждани. Настояваме да се създадат необходимите разпоредби и необходимите условия, за да може в бъдеще да бъдат защитени обикновено обикновените хора. Господин Шмидт, от името на Европейската комисия имате думата сега. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, Благодаря, госпожо председател. Искам да обърна внимание на това, че първо комисията осъзнава какви са проблемите на древните вложители в резултат от подстригването на гръцкия държавен дълг. Вносителя на петицията каза, че в годините преди кризата в Гърция е бил натрупан непрекъснато разрастващ се държавен дълг вследствие на кризата, която настъпи в, в последствие, Гърция не можеше да обслужва вече държавния си дълг и този дълг трябваше да бъде намален. Искам да обърна внимание и на това, че отговорността за включването на частния сектор в реформирането на гръцкия дълг се носи изцяло от гръцкото правителство. беше е, е, проведено гласуване сред е, всички притежатели на, е, на, на дълг, частни и о, обществени. И е, това беше направено, е, адаптирането на дълга беше направено пропорционално на вложението. 85% от всички притежатели на облигации бяха съгласни с мерките, предложени от гръцкото правителство. Само 5,3% гласуваха против. Така че е, е, а, процент съгласи, който е, 66%, който се предвиждаше от гръцкия закон 2012 година, беше е, достигнат и е, замислената реформа беше проведена. Подобни разпоредби съществуват не само за облигациите по гръцкия е, дълг, но и е, по отношение на други държавни дългове. Искам да обърна внимание на това, че е, обмяната на облигациите се извърши последния начин. 15% от номиналната стоеност на облигациите бяха изплатени в брой, 31% бяха обменени в нови гръцки облигации за срок от 30 години и И е, съществуваше един трети е, механизъм, свързан с гръцката економика. Това мога да кажа по отношение на фактическата обстановка. Според нас, според комисията, тук става дума за мярка, взета от гръцката държава по гръцкото законодателство и трябва да бъде оценена спрямо гръцкото законодателство. Доколкото става дума за въпроса за това дали са нарушени основни права или не, трябва да мащаба, по който трябва да преценим това е гръцката конституция. Комисията от своя страна не вижда нарушение на европейското право и за това иска да предложи на вносителя на петицията да се обърне към гръцките власти. Благодаря ви, госпожо председател. Е, Салавракос. Господин Салавракос. Благодаря госпожо председател. Тази тема е наистина много важна. И гръцкото общество има голям интерес към тази тема. Става дума за 15 000 семейства, което означава над 100 000 души. Тези семейства като цяло са семейства от средната класа и същевременно времено Става дума и за социално уязвими групи. Всички тези хора довериха своите пари на гръцкото правителство, инвестирайки в гръцкия държавен дълг. Те не са някакви спекуланти на финансовите пазари. Те са инвеститори. И те са инвестирали в гръцката държава. Е, αξιοπιστία όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης απέναντι... И гръцката държава би трябвало да изпълнява своите задължения към своите граждани и гражданите Европейския съюз. Както посочи господин Маринополус, има два важни проблема. Първият проблем – е свързан с тъй наречено подстригване или намаляване на гръцкия държавен дълг чрез мерки, които де-факто са мерки по законодателството за фалит. Тоест, се приема, че държавата е фалирала и необходимо е да се постигне компромис. Но този компромис трябва да почива върху международно признати норми, а именно, че трябва да има разграничаване между дълга на държавата спрямо други държави и дългът на държавата спрямо частни инвеститори. Както ви е известно, много частни притежатели на гръцкия дълг са били както чужди държави, така и частни инвеститори, физически лица. И те трябва да подлежат на различен режим в съответствие с Наполеоновия кодекс и международно правните норми. И така, както бях казал, в случай с намаляването на дълга, физическите лица били те гръцки граждани или други граждани, защото петиция номер 6 е внесена от германски гражданин, който е притежавал държавни облигации на Гърция. Представителят на комисията каза, че се спазваше гръцката процедура, тъй като беше прието, че дългът ще бъде намален с 80% но 80% не се отнасят към, към дълга, притежатели на който са частните инвеститори, а само към предприятията, които се ползват с определени данъчни облегчения в такива случаи. Нещо, което не въжи за физическите лица. Вторият фактор е, че тези кредитори в по-голямата си част включваха гръцки и чуждестранни банки. Гръцките банки в последствие бяха рекапитализирани, т.е. парите, които те дадоха или изгубиха в резултат намаляването на дълга, бяха им върнати чрез програмите за финансова корекция. И тъй наречената тройка, в която участва Европейската комисия – тази тройка участваше в тази процедура. Така че да, имаше намаляване на дълга, но това беше нещо фиктивно за банките, които получиха парите си обратно. А парите, които бяха дадени от ЕЦБ, така ли продължават да бъдат суверенен държавен дълг на Гърция. И този дълг не беше намален докато за банките, докато беше намален за частните лица, за физическите лица, така че има дискриминация спрямо частните инвеститори. И освен това, други търговски дружества получиха данчни облегчения, така че човешките права бяха нарушени, човешките права провъзгласени в Лисабонския договор. Нашите граждани живеят в страна, която провъзгласява, че тя защитава човешките права навсякъде по света. Същото казва Европейския съюз. Ние се борим за утвърждаване и защита на човешките права в Сирия, в Африка и навсякъде по света, но ние нарушаваме човешките права в Европейския съюз, което е двоен стандарт. Необходимо е да има еднакъв режим, а ако не, тогава само ще заявяваме, че всичко е наред, докато действаме по съвсем различен начин. Това не е политика на нашия Европейски съюз. Вносителят на петицията вече обясни, че повечето от тези 15 000 семейства, които притежават държавни облигации, решиха да купят тези облигации по време на кризата. През 2009 година гръцката държава гарантираше тези облигации. Тези хора не са купили своите облигации преди кризата, но когато вече кризата беше избухнала. И те направиха така, защото държавата гарантира тези облигации. И на тях им се дължи сума равна на 100% от стоеността на облигациите плюс лихви. Но условията се промениха в Гърция. Те се промениха преди да бъдат закупени въпросните облигации и гръцката държава дава възможност, или по-скоро даде възможност на гражданите да купуват облигации. Но малко по-късно същото това гръцко правителство и самия Европейски съюз се съгласиха с това, че гръцката държава ще пренебрегне своите задължения. Както бяха пренебрегнати и други задължения, например задълженията на Кипър. Чрез тези процедури се оказа, че няма никаква възможност за защита, включително и за правна защита на притежателите на облигацията и Международния арбитражен съд – към който могат да се обърнат гръцките притежатели на облигации, или по-скоро притежателите на гръцките облигации, не разглежда, както се оказа, исканията на физически лица. Също въжи и за Кипър. Частните инвеститори, частните лица не могат да потърсят международна закрила, не могат да се обърнат към този международен арбитражен съд, тъй като той работи само за търговските дружества, за юридическите лица. Затова ние смятаме, че не можем да съгласим днес с едно решение, което ще гласи, че гражданите на Съюза могат да губят парите си. Без дори да подлежат на един същ режим с, физически, с юридическите извинете, лица. За това искам. Е... Искам да помоля колегите много внимателно да проучат този въпрос. И искам да кажа, че тук не става дума само за гръцки граждани, но и за граждани на други държави членки. Трябва да продължим да работим по този въпрос. Така че нашата парламентарна комисия да може да отчете международните процедури и по-късно да може да постигне съгласие по решения, които са много по-премислени. Всичко може да се случи. Да, с това можем да съгласим, но трябва да помислим как можем да помогнем на тези частни инвеститори. Например, гръцката държава не е направила нищо, за да прекрати укриването на данъците. Физическите лица, юридическите лица дължат 60 милиарда на гръцката държава, а гръцката държава нищо не прави, за да си възвърне тези пари. Нищо не прави за да възвърне парите, които са свързани с други дългове. Затова предлагам петицията стане открита. Господин Ангуракис, благодаря, госпожо председател. Смятам, че този въпрос наистина е много важен и той е много показателен. Искам веднага да заявя, че съм абсолютно възмутен, когато чувам какво казва Европейската комисия, представена тук. Наистина, абсолютно съм възмутен. Изпитвам гняв, тъй като ситуацията е драматична. Ситуацията на 15 000 семейства. 12 000 от тези 15 000 семейства притежават облигации на стойност под 100 000. Това е нещо, за което всички банки в Европейския съюз предлагат гаранция на депозита за тази сума. Това въжи и за гръцките банки. Затова не е приемливо комисията да казва това, което чухме днес. Първоначалната позиция по гръцкия държавен дълг за мен означава, че повече от притежателите на облигации остават отговорни, изцяло единствено отговорни за това, което им се случва. И това казват вече с години Европейската Централна банка, Европейската комисия. Те казват, че всичко е проблем на гръцките граждани. И гръцкото правителство взима подобни решения в ущърп на гражданите, със съгласието на Европейската комисия. Напрекъс се казва, че обикновените гръцки граждани са виновни за всичко, което се случва. Искам да кажа, че тези хора нито са получили парите, нито са получили достъп дори до елементарно медицинско обслужване. Някои от тези хора са безработни. Има самоубийства, които бяха споменати. Разбира се, кой е отговорен за това? Разбира се, Европейската комисия. Европейската комисия избра политиката на Штрауса. Тройката казва, това е гръцкото правителство, гръцкото правителство казва, това е Европейската комисия. За това ли създадохте Европейския съюз? Всеки да прехвърля вината на другия. Комисията Комисията съществува за да обслужва големия капитал. Това е истината, така ли? Гръцкото правителство и нека да не забравяме, че Гърция е член на Еврогрупата. И нека да не забравяме, че гръцкото правителство излезе с декларация, че държавният дълг под 100 000 евро ще бъде защитен и гарантиран. И след това те се отметнаха от своето обещание и комисията не каза нищо. Това са факти. И никой не може да успорва тези факти. Представителят на комисията каза, ми нищо не знам, нищо не мога да направя, тогава ще го информирам. Вчера в парламента на Гърция беше постигнато съгласие за това, че гръцката държава беше задължен да продаде под пазарната им стойност облигациите, закупени от гръцките банки. Какви са резултатите от това? Ще бъдат изгубени милиарди за гръцкото правителство, за гръцката държава. Това е резултат от рекапитализацията. Защо комисията не се намесва да спре това? О, не! Те дори поздравиха Тина за постигнатото съгласие. Добре, тогава можем да съгласим с заем, който да позволи на всички притежатели на облигации на стоен под 100 000 евро ще получат обещетение. Представителят на комисията лъжеше. Става дума за 53,5%. Така че ние смятаме, че тази ситуация не е приемлива. Трябва да продължаваме борбата и нашата парламентарна комисия трябва да прави всичко. Трябва да направи демарши спрямо гръцкото правителство, защото тази ситуация не е приемлива. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Господин Яр. Äh, Благодаря, госпожо председател. Трудно е наистина Тежък е проблема за това как общуваме в обществото във времена на криза. Мисля, че когато дойде криза, идва часът на демокрацията. Мисля, че е, не трябва да се сърдим на комисията за това, че тя излага фактите такива, каквито са. Факт е, че имаше а, ясна линия, имахме държава пред фалит, тази държава пое някакви задължения, а, бяха взети мерки, беше определен с колко да бъде намален а, дълга. Може да ми противоречите, ако това, което казвам не е вярно, но а, комисията каза, а, че начинът по който ще бъдат приложени тези а, мерки, начинът по който ще бъде намален а, гръцкия дълг, а, трябва да се реши само единствено от гръцката държава. Затова съм съгласна с тези, които се изказаха преди мен, до толкова, че подобно намаляване на държавния дълг може да се извърши успешно, ако цялото общество поеме отговорността за това. Е, всяка държава а, е, има различен опит, има различен начин за справяне с а, е, такива ситуации. Съгласен съм а, с това, че а, дребните частни вложители трябва да се третират по различен начин от големите. Това първо. Второ, гръцката държава трябваше да реши този проблем. Вие сега казвате, че тя не е успяла да го реши по добър начин, защото е третирала вложителите по несправедлив начин. И точно това е моя проблем. Според мен, по голяма част от въпросите трябва да се обърнете към гръцката държава и да я попитате защо е процедирала по този начин, а не по друг. А, имахме подобна ситуация, когато се обединявах източна и западна Германия, тъй като източна Германия беше а, фалирала и аз знам какъв е проблем. Обществения а, консенсус може да бъде постигнат само ако в него се вгради социална компонента. Вие казвате, че това в Гърция не се е получило. Но също така не е много, много честно и много правилно да обвиним за това комисията, тъй като тя не е компетентна. въпроса, който трябва да си зададе, може би, защо Гърция не успя да внесе тази социална компонента, която беше необходима? Не знам дали в гръцкия парламент има комисия по петициите или, или пък а, човек трябва да се обърне към омбудсмана или пък директно към правителството, но да зададе тези въпроси. Да зададе въпросите по какъв начин решихте проблема, по какъв начин защитихте дребните вложители, защото явно това е проблема, който имам. Може би ще получим отговор на тези въпроси. Thank you. Благодаря ви за отговора. Има възможност сега вносителя за една минута. Апопси μας, κυρίες и κύριοι, и ноти ксака. Смятаме, дами господа, че че имаше процедура, чрез която 15 000 дребни притежатели на облигации имаха облигации на стойност определена сума, след което изведнъж тази сума се промени, се намали драстично. И след това тройката и гръцкото правителство реши какво ще получат големите притежатели, а древните инвеститори просто бяха изхвърлени на буклука. Това не е Европа, която уважава гражданите си. Ние купихме държавен дълг и след това ни казват, че след 30 години ще получим половината от парите си. Това е оскърбление. Не може да казвате от една страна, че дребните притежатели ще подлежат на изключение. След това комисията изпраща писмо, че такова изключение не трябва да се предвижда. И след това комисията казва, че това е задължение на кътското правителство. Вие не може да задължавате градското правителство да прави това, което направи и след това да казвате това не сме ние. И сега, след толкова години, всеки ни прехвърля на някого други го, нас, ни, към нас от нас като някакви идиоти. Това е абсолютно безотговорно. Това е безотговорно спрямо гражданите на Гърция, гражданите Европейския съюз. Искаме да се поема отговорността от всички, които трябва да поемат. Не може хората да бъдат подритвани, разигравани от банките. Трябва да се прекрати това. Благодаря ви. Ясна и категорична декларация, но не можем да не се съгласим с това, което беше казано. Мисля, че след това, което чухме, искането да се запази петицията отворена и да се отправят искания към компетентния министър и националните органи са напълно разумни и Нашата комисия по петиции се запозна с проведените дейности. Държим да продължим да бъдем информирани и мисля, че можем да добавим едно искане за уточнение в светлината на това, което чухме днес от вносителите и въпросите повдигнати от колегите към компетентния комисар и съответно да се изпрати и искане за информация към представителите на тройката. Ако сте съгласни, приключваме с този мандат. Благодаря на вносителите и сега преминаваме към следващата петиция, внесена от германски граждани относно задължителното намаляване на стоеността на гръцките държавни облигации, притежавани от древните инвеститори. Гражданинът не е тук, за това давам думата веднага на господин Шмидт от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. При тази петиция всъщност става дума за същия проблем, както и при предходната. За това бих могъл само още веднъж да повторя това, което казах преди малко. Освен това, сме внесли писмен отговор. Е, за предишната петиция отговора не е, дойде достатъчно на време. но като цяло нямам какво да добавя, освен на това, което казах по предишната петиция. В тази петиция се е, задава освен това въпроса до каква степен е, са били спазени основните права на европейско равнище и в тази връзка искам да кажа, че е, хартата на основните е, права е акт, който се е, прилага е, спрямо актовете на Европейския съюз, а не спрямо актовете на отделните е, правителства. Така че тук според мен няма нарушение на тази харта на основните човешки права в Европа. Благодаря. Господин Яр. Господин Яр. Благодаря. Комисията правилно каза, че тази петиция се отнася до същия проблем, така че отговорът на тази петиция би трябвало да бъде подобен. Аз поддържам своето мнение. Принципно Смятам, че е, е, е добре тук още веднъж да си кажем, че е, Брюксел не трябва да решава всичко. Нали, това са основните обвинения към Брюксел, че Брюксел се меси навсякъде и решава всички проблеми. Субсидиарността е един чудесен принцип и предлагам да го приложим и тук. Да, трябва да се намали гръцкия дълг, но как точно ще стане това и с каква социална компонента това решение трябва да се вземе от а, страните членки, защото всяка държава има различна история, различна традиция, а, различни са а, чувствителните въпроси, които вълнуват а, а, обществото и ние не можем да зададем от Брюксел някакъв модел, който да е подходящ за Гърция. С други думи, имаме нужда от информация от гръцкото правителство за това как тя е извършила намаляването, подстригването на гръцкия държавен дълг. И пак повтарям това, което казах преди малко. Ако една държава желая да запази социалната си стабилност, трябва задължително да проведе едно такова намаляване на дълга, като включи социална компонента в мерките си. В противен случай ще се появи социално недоволство, което би могло да дестабилизира обществото. Мисля, че трябва да се отнесе много сериозно към този проблем, но по принцип аз не смятам, че е грешно да кажем, че конкретното изпълнение на мерките ще бъде предоставено на отделните страни членки. Да, аз разбирам, че колегите казаха, по принцип имаше пространство за действие, но тройката доста го стесни. Така че аз просто се интересувам от това как са били извършени промените. Господин Савракос. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая следното. Напълно съм съгласен с господин Яр, че тази петиция трябва да остане открита, тъй като е подобна на предишната. Но възоснова на това, което чух, искам да кажа, че тук става дума а, за а, облигации, за международни облигации. Това е предложение на, отправено на инвеститори в различни части на света. Те се продават на фондови борси и от един момент нататък те се превръщат в инвестиционен проект. Гръцките граждани не са спекуланти, те не извършват операции на борсата. Те, на тях им бе, бях, беше предложено да закупят облигации и получиха гаранции, че ще получат а, парите си поне по номинал. Това е така и с други инвеститори, може би и с германските вносители – Така че имаме нужда от хармонизирани правила за държавния дълг. Петицията трябва да остане открита, защото тя засяга не само гръцките органи, но и комисията. трябва да се установи на какво правно основание ще се намалява номиналната стойност на облигациите в бъдеще. Облигациите могат да се търгуват в цял свят. Има обаче местна специфика, която не бива да се забравя. Ние не искаме да влизаме в противоречие с принципа на субсидиарност – но като европейци трябва да намерим решение. Той трябва да бъде решен въз основа на европейското законодателство, което да се превърне в основа на юриспруденция. Така че петицията трябва да остане открита и по-нататъчната ни дейност, по-нататъчните ни постъпки трябва да бъдат насочени не само към гръцката държава, а и към комисията. Наскоро беше приета директива Бърния. Трябва да има нещо подобно и за държавните дългове. Благодаря, господин Ангуракис. Госпожо председател, случаят е много сериозен, защото засяга граждани, които нямат нищо общо с гръцката държава или гръцкия държавен дълг. Искам обаче да се върна към казаното от представителя на комисията, който казва, че в случай няма нарушение на европейското право. С други думи, не е необходимо комисията да се намесва. Искам да го попитам, не е ли очудващо това, че протеста идва от дребни вложители? от е, Германия не протестират е, едри вложители. За, посл... за големите институционални инвеститори нямаше последици, така че нека не пренебрегваме въпроса. Един колега каза, че е за субсидиарност. Аз съм за това Гърция да напусне Европейския съюз – ако искате обаче да говорите за субсидиарност, нека ви кажа следното. Това не е изолирана постъпка на гръцкото правителство по въпрос засягащ само Гър... Гърция. Например, островите в Бяло море. Това е въпрос, който разтърси правителствата, парламентите, вашите собствени парламенти, в това число европейския. Отдавна говорим за Гърция за Южна Европа. Случаят не е изолиран, по кой... не е случай по който не знаем нищо. Разбира се, гръцкото правителство има отношение към него, но под... Но всичко това стана под ръководството на комисията и на този парламент. В гръцкия парламент многократно сме обсъждали въпросите на дълга. Въпросът е очевидно европейски въпрос и той засяга и отразява баланса на силите в Съюза. Следователно, петицията трябва да остане открита, защото нашата комисия трябва да защитава а, малките инвеститори. Едрите а, вложители не пострадаха по никакъв начин. Благодаря. Всички сме съгласни, че тази петиция трябва да бъде третирана по същия начин и съвместно с предишната петиция. Може трябва да разговаряме с националните и наднационални органи. Съгласни ли сте петицията да остане открита? Благодаря. Сега преминавам към петиция номер 7. А, извинявайте. Току-що ми казаха, че има искане за промяна в дневния ред и да се изнесе напред точка 8. Не вярвам да има възражения. За седмата петиция няма присъстващи граждани и затова преминаваме към петиция от Равал Дабровски от полско гражданство, подкрепена от 31 подпис относно изграждането на път Вия Карпатия не, вносителят не е тук. Тук е господин Пореба. Давам му думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че се съгласихте да променим дневния ред, тъй като днес трябва да пътувам. Говоря от именно на Рафал Дабровски относно изграждането на път Вия Карпати. От него име ще прочета кратко изявление. Аз съм женен с едно дете, дъщеря ми е на 17 години, аз съм на 33 и живее в юго-источна Полша и този регион граничи с Украина, на юг с Словакия. Населението на моя град Сталова Вола е 60 000 души. Имаме индустриална монокултура. Той беше изграден за да обслужва стуманодобивен завод. Преди промяната В е, заводът работиха 22 000 души след е, промените. Средствата бяха насочени към западна Полша и големите градове. В резултат е, на това източна на Полша, в това число градове като моя Сталова Вола, са, не, останаха недоразвити. Защо? Знаем, че развитието на индустрията е, е в зависимост от новите технологии, но и от наличието на здравеопазване. Вие Карпатия трябваше да мине през Словакия, Чешката република и Румъния. В Румъния част от Вия Карпатия преминава през Констанца, част през гръцките пристанища и Солун. Тъй като завися в този регион на Полша и познавам много добре характеристиките на този район, искам да се спра на полската част на Вия Карпатия. Вия Карпатия в Полша възлиза на 683 км. Тя пресича 4 региона Польша – Подласки, Мазовецки, Лубевски и Подкарпатски. Това са много важни регионални центрове, в това число градове като Ожешов. Вие Карпатия в Полша пресича много важна част от страната, в която се произвежда 22% от полския БВП. Ако погледнете цифрите, ще видите, че това е много важен макрорегион. Но нивото на социално сближаване е много ниско. Ето защо комуникациите и транспорта са много важни за моя регион. И всяко развитие тук е много важно. Това становище се споделя от много експерти. Мисля, че подобни пътища и транспортни маршрути биха е, засилили економическото развитие. Политическите събития в Украина напоследък не могат да се пренебрегнат. Те очевидно имат въздействие. Трябва да се осигурят важни транспортни връзки, за да има за да се осигури връзка между части на Украина и други части на Европа, в това число и Полша. Това е важно и за нашата сигурност. Европа може да бъде да има сигурност само ако не се разделя от цивилизационна гледна точка. Ние искаме да се развива и човешкия ресурс. Надявам се, че Вие Карпатия ще се изпълни. Той е, е много е, важен е, аспект на европейското развитие. Благодаря. Благодаря. Добро утро, уважаеми депутати. Благодаря за информацията и искам да кажа, че наскоро законодатели днес наскоро възприеха насоки за трансевропейски транспортни мрежи и също така фонд за осъществяване на инициативата Свързана Европа. А също така комисията финализира рамката на политиката за сближаване, което е от ключово значение за предоставяне на средства от Кохизионния фонд. Стратегията за трансевропейските транспортни мрежи, известна като ТЕНТА, е била разработена в тясно сътрудничество с, с държавите, участващи в нея, както и с, с други заинтересовани страни. Мрежата ще включва основните пътища в държавите, също така железопътните линии. Свързващата мрежа ще свързва основните економически центрове, а също така столиците, големите градове, чрез различни видове пътища, железопътни, автомобилни и водни. По-голямата част от Вия Карпатия се намира на полска територия и полското правителство каза, че тези проекти подлежат на инструментите от или Кохизионния фонд, или по финансови механизъм свързана Европа. И Отрязъкът, за който става дума, е последният отрязък, свързващ Полша и Литва. Ние нееднократно с полските компетентни органи обсъждахме този отрязък и разбира се очакваме заявка от съответните полски органи, заявка за финансиране. Що се отнася за другите сегменти от Вия Карпатия, повечето от тях – и имат право на получаване финансиране чрез инструменти на политиката за сближаване. Както вероятно знаете, компетентните полски органи ще отговарят за разработката на проектите, особено като им предвид, че това са мащабни проекти и те ще отговарят също така за предоставяне на финансиране за това но ние от страна на комисията ние не виждаме никакви проблеми този проект да бъде заявен за финансиране и да получи необходимата финансова подкрепа. Що се отнася до отрязъка бяли сток Августовск, който за съжаление се намира в по линията на Вия Карпатия, то полските компетентни органи решиха, че е необходимо да се избере друг маршрут за този път поради екологични съображения. Комисията съгласи с това. Това е всичко, което мога да кажа от името на комисията. Благодаря ви. Yes, the petitioner for a reply, one minute. Okay, thank you very much. Uh, Благодаря ви за това обяснение и за доводите представени от Европейската комисия. Аз съм депутат в Европейския парламент и членувам в Комисията по регионално развитие. Въпросът беше обсъден многократно, така че нека да погледнем на въпроса по същество. Съгласен съм, Вие Карпатия намира място във всички дискусии по транспортни въпроси в Европа. Говорим обаче за основните части, основните отсечки, които трябва да се развиват. Това, за което говорим в настоящата петиция, е да се предприемат необходимите действия, така, щото да се разшири основната, основния участък на Вия Карпатия. Защото искаме проекта да се осъществи не до 2300, до 2020 година. Това е специфично искали от господин Пореба към комисията. Комисията ще отговори ли? Благодаря, госпожо председател. По този конкретен въпрос, дали даден участък е от цялостната мрежа и от основната мрежа, Европейският законодател реши да преразгледа основната мрежа възоснова на процес за преразглеждане. Срокът там е 2023 година. Комисията за сега може само да прилага договорената рамка и в контекста на прегледа през 2023 година ще видим дали полските е, граждани, ще, по, полската държава ще ни отправи искане за включване на повече отсечки в основната мрежа. Едни части са включени в основната мрежа, други не са е, и са част само от цялостната обща мрежа. Благодаря. Благодаря, за да бъдем на страната на гражданите, които са поели тази петиция. Единственото, което можем да направим е да оставим петицията отворе, открита, като отбележим в полето, така да се каже, че ще следим предложенията, отправени от националния орган към Европейската парламента. Първо, е, е, има нужда от политическа воля на националните органи. Мисля, че можем да оставим тази петиция открита, ако колегата Пореба не възразява. С, като разбира се, включим тази анотация, но мисля, че в случая няма конкретна инициатива, произлизаща от нашата парламентарна комисия. Господин Пореба. Благодаря ви. Бих искал да ви благодаря, госпожо председател, за направеното предложение. Искам само едно предложение. Възможно ли е нашата комисия да отправи специално искане към Европейската комисия? Може ли, или може би да се, проведе, да се проведе посещение в Вия Карпатия в Польша. Знам, че Вия Карпатия е свързана с много възможности, особено по отношение на източните граници. Когато говорим за устойчиво развитие, това може да бъде устойчиво развитие в действие – и новите отсечки на Вия Карпатия ще засилят развитието в този район. Мисля, че Европейския парламент и Европейската комисия следва да третират този въпрос като пример за бъдещо развитие. Господин Пореба, имайки преди, че това е последното съдание на нашата парламентарна комисия, сме към края на мандата можем да включим това предложение, както и предложението за проучвателно посещение. И Европейската комисия е запозната непосредствено с това, за което говорим. И тя ще е, и в допълнение ще се запознае допълнително с въпроса от когато постъпят предложения от полската страна. Благодаря на и на гражданите, които представиха тази петиция. Сега преминаваме към седма точка. Предвидена е съвместна дискусия по две петиции, представени от испански граждани за, относно наложените мерки на строги економии спрямо държавните служители. Вносителите не са тук. Думата има Димитриус Димитрио в Европейската, от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Испанските вносители критикуват няколко разпоредби на испанско право, по-конкретно Кралски указ 22 от 2012 година в светлината на Испанската, коми... на Испанската конституция харта основните права. Комисията, както знаете, няма компетенции да оценява съвместимостта на националното законодателство с Конституцията и за това само анализира съвместимостта с Харта за основни права. Член 51 от хартата предвижда тази харта да бъде ориентирана към институциите. Тя се насочва към държавите членки само тогава, когато те изпълняват законите на Съюза. Второ, петициите са свързани с кралски указ 22 на краля на Испания. Не са свързани с европейско право. Те са следователно ние можем да анализираме е, само изпълнението на законодателство на Съюза. Комисията установи, че няма европейски акт, който да влиза в противоречие с, е, това, с този указ. Няколко думи за разпоредбите на указа. Там се регулират заплатите на държавните служители. Регулират се и някои специални плащания, надбавките за коледа за 2012 година, регу... регламентират се и допълнителни дни за почивка на за държавните служители и се замразяват колективни, някои колективни споразумения. Европейската комисия заключава, че няма европейски закон, който да се отнася към тези случаи. Няма европейски закон, регламентиращ заплащането. Според договора социална, социалната глава не се прилага спрямо заплащането. В заключение комисията установи, че няма нарушение на европейското законодателство, нито пък е, хартата за основни права и е, съветва вносителите да се обърнат към националните съдилища, по-конкретно Конституционния съд – Това е било правено и в други страни, като Португалия и Гърция, където Конституционния съд или Държавния съвет, както е в Гърция, постанови, че някои разпоредби на закона нарушават Конституцията на страната. Благодаря. Благодаря, господин Ритургайс. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви напомня, че на заседанието на координаторите един от координаторите помоли тази петиция да остане на дневен ред, тъй като е изключително важен е този въпрос за координаторите. Това, което каза комисията, обаче е, че ние нямаме правомощия в тази сфера. Но бих искал да кажа нещо, госпожо председател. Искам да напомня на всички колеги, че след 2012 година беше необходимо да се предприемат извънредни мерки в Испания поради кризата – и за да може да се запази достъп до ценните книжа и тъй като този достъп беше силно ограничен, необходимо беше да се предприемат мерки да се намали дефицита. За това беше необходимо да бъдат използвани средства от други ПРА, включително от банковския сектор. Необходимо беше също така да се потърся други начини за увеличаване на постъпленията в бюджет. И трябва обаче да се посочи, че в публичния сектор служителите пострадаха повече, отколкото в частния сектор – намаляването на приходите в бюджета, отслабването на испанската економика бяха посочени като причини за намаляване на заплащането и условията на труд и социалните придобивки на служителите в много бюджетни сфери, например в сферата на правосъдието и здравеопазването. В Испания бяха предприяти безпредседентни мерки за ограничаване на бюджетните разходи. Правителството на Испания обаче по ангажимент до 2015 година да компенсира урязванията, извършени през 2012 година бяха предприяти мерки с незабавен характер, така че да бъдат запазени, например, допълнителните плащания на служителите в публичния сектор. Испания полага усилия да изпълни целите, свързани с намаляване на бюджетния дефицит. Бих искал да ви припомня, че премахването на допълнителните плащания на служителите в публичния сектор е една изключителна мярка и това беше направено с цел да бъдат решени проблемите с дефицита в публичния сектор. Искам да подчертая, че имаше изисквания от страна на Европейския съюз във връзка с процедурата за прекомерен дефицит. Както казва и самата комисия, не виждаме и не разбирам защо трябва да бъде тази петиция оставена отворена и за това ви молим да закрием тази петиция. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ретургайс. Следващия оратор има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Изслушах комисията и преди това, което беше казал комисията по облигациите и сега. Мисля си, че това което обсъждаме тук, не се вижда като проблем от комисията. Тя го разглежда като просто едно природно явление. И това. Искам да се обърна към представителя на комисията, че комисията се държи така, че все едно няма никакъв контрол върху ситуацията. Чухме това и за ситуацията с гръцките граждани. Сега слушаме това за ситуацията която се намират и испанските граждани. Комисията задушава държавите членки, изисквайки от тях да предприемат мерки по ограничаване на бюджетните разходи. Правителството на Испания предприема тези мерки не защото той е решил, защото някой в Европа е решил, че трябва да се предприемат тези мерки, а след това комисията казва, че това не е нейна отговорност, а отговорност на държавите членки. Всички тези мерки имат много сериозни последици за гражданите в повечето държави членки. Увеличава се бедността, намаляват се социалните права, влушава се качеството на медицинското обслужване и образованието, влушават се жилищните условия. А комисията тук ни казва, а не, не, това е проблем на държавите членки. Не, това е проблем, който е създаден от комисията и от който страдат държавите членки. Освен това, не съм съгласен с господин Тургайс. Смятам, че тук има нарушаване на нормите на Европейския съюз. Мерките, които се предприемаха от самото начало за разрешаване на проблемите, свързани с кризата, са предимно финансови проблеми. Гражданите, които губят работата си, на които им се урязват заплатите, страдат от тези мерки. Увеличава се ДДС, намаляват реалните заплати, а животът става все по-скъп. И Испания трябваше да прави това, за да реши един банков проблем. Не проблем дори с държавния дълг или дълг на публичния сектор. Проблемът не беше свързан с финансирането на публичния сектор. Проблемът беше с финансирането на частния сектор, на банковия сектор. И за това нямаше никакъв смисъл да се правят подобни инвестиции в банковия сектор, например, тъй като тези мерки имаха краткосрочен характер, но те бяха насочени към спасяване на частния сектор, например. Всички знаем за случай с банки и това са мерки, господин Тургайс, които бяха одобрени и предприяти от вашето правителство. Ясно е, че комисията не мисли за благополучието на нашите граждани, не мисли за това, че става дума за основни права на гражданите на Европейския съюз. И комисията не прави нищо. Комисията трябва да наблюдава как се изпълняват решенията в държавите членки. Затова моля тази петиция да остане отворена. Благодаря ви. Thank you. Uh... Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Готиера, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Е, много се потресох от това, което тук що чух. Мисля, че има доста непоследователност в това, което чухме. Смятам, че нещата трябва да бъдат направени ясни. съществената тема е темата на намаляването на заплатите и допълнителните плащания в публичния сектор. И частният дълг и публичният дълг в Испания не са дело на Европейската комисия. Ние създадохме до голяма степен този дълг. И се обвинява в това дясното правителство. Обвиненията идват от лявата страна на спектъра. Но откъде идват и къде отиват средствата? Пазарът е този, който диктува условията. И съвсем друг е въпросът, че също така има и чисто политически идеи с цел за на политически дивиденти. Виждаме много демагогия и популизъм. Ще се постара да бъда политически коректна. Днес в момента служителите на публичния сектор са привилегировани. И това е една привилегирована класа. Това е истината за положението в обществото. Затова, когато идва момента да се страда, както страда целият испански народ, служителите на публичния сектор също така трябва да споделят това споразумение. И е много жалко, че се защитава тази привилегирована класа служителите в публичния сектор. Много предприятия се затвориха, хората останаха на улица. Има много семейства, в които нито един член не е служител в обществения сектор. И страда за това, срамувам се, че служителите в публичния сектор не искат да се отказват от своите привилегии. Необходимо е да се промени законодателството за публичния сектор, защото има сектори като териториално устройство, общинско управление, в които има определени привилегии за служителите и докато те са привилегировани, няма да се променят нещата към по-добре. Не можем да говорим за социална справедливост при това положение. Тя въжи за всички, трябва да въжи за всички. Така че не може едни да се ползват привилегии, докато другите нямат нищо. Hey, again? No? It's okay? Господин Тургайс, искате ли отново думата? Не? Добре. Е, Мисля, че мнозинството е за закриване на тези петиции в съответствие с това, което каза Европейската комисия. Може би трябва да се реформира държавната администрация, но аз не съм служител. Казвате, че държавните служители са привилегировани, защото имат сигурно работно място. Не говорим за това, говорим за последиците от политически решения, прияти от комисията, които имат въздействие върху държавите членки отговорността на Европейския съюз за неговите решения. За това говорим, а не за тази демагогия. Напълно съм съгласна, но мнозинството е това, с което трябва да се съобразявам и в момента мнозинството преценява, че петицията трябва да бъде закрита. Благодаря на вносителите. И сега преминаваме към петиция номер 10. Отново промяна в дневния ред. Надявам се, че не възразявате. Надявам се да не създаваме неудобства за Европейската комисия, тъй като представителите е един и същ. Няма, не присъстват вносители. Петицията 0633 от 2013 година за нея не присъстват вносители. Е, господин е, Къде кога ще се изкажете? Сега или след комисията? След комисията е, думата има господин Гримо. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, добър ден. Тази петиция е свързана с проект за експлоатация на пясък, съдържащ конх Конхиолин в залива Ланьон в Бретан. Намира се на 5-9 км от брега и, между, и се намира в защитени зони в рамките на директивата по местообитанията и птиците намира се и близо до орнитологична зона, която е много важна. Тя се нарича Седемте острова. Защо има възражения? Защо възразяват вносителите срещу този проект? Те, спомен... те споменават много, сериозният, е, много сериозното екологично въздействие. Е, проекта ще засегне рибарите, туризмът, много важна економическа дейност за общността. Вносителите подчертават, че досието трябва да получи одобрение, но то не е пълно и в него има е, неизвършени дейности като например проучване на Тура 2000 в съответствие с член втори на е, директивата за обитанията. Тогава, когато има защитена зона в съответствие с директивата за птиците или директивата за местообитанията, проучването на въздействието трябва да се осъществи за да се прецени дали ще има отрицателно въздействие върху защитената зона. Към момента, за да може този проект да се реализира, е необходимо да се получи разрешение под формата на министерско решение. Към момента Внесено е искане през януари 2010 година. Френската администрация разполага с 3 години и на 15 март 2013 година не е било взето министерско решение и ние в момента сме свидетели на липса на решение, което да отхвърля проекта. Следователно няма разрешение, проектът не може да се изпълни в съответствие с информацията, с която разполагаме. Комисията смята, че не, че не може да се говори за нарушаване на общностното право защото предметът на а, петицията все още не е реализиран. Благодаря. Благодаря, господин Кадек. Благодаря, благодаря за това, че се съгласихте да се модифицира дневния ред. Аз искам да се изкажа в полза на петицията. Както каза Европейската комисия, става дума за добив на пясък, съдържащ конхиолин в залива Ланьон, в мой регион, Бретан. Прекрасен залив с изключителна екосистема и експлоатацията, е, е, концесията, която се иска, е за огромни количества пяса, които ще се добиват. По този начин ще се разруши биологическото разнообразие. Подкрепям вносителите от, от една година и с подкрепа дават и всички местни органи, както от ляво, така и от дясно. Ние бяхме там през юли 2013 година и смятам, че проекта за добиване на пясък, съдържащ конхиолин, създава проблеми. Не е, не е извършено проучване на въздействието върху околната среда. Тези въздействия ще бъдат сериозни. Този район се намира между две защитени зони. Там има богата там има богато биологическо разнообразие, ще се унищожи рибата и другата фауна. Въздействието ще бъде економическо, човешко и ще пострада и туризма. Френското правителство все още не е взело решение отправено е искане към Министерството, но и економическите и обществените субекти очевидно имат съмнения. Призовавам френското правителство да отхвърли този проект и призовавам комисията да разгледа тази петиция. Да, наясно съм с това, че Европейската комисия няма безгранични правомощи. Още повече, че е, Министерството все още не е взело решение. Ние трябва да защитим екосистемата и биологическото разнообразие е, в залива Ланьон. Това е което исках е, да кажа е, за нас. Това е което исках да кажа. То е от особено значение за нас. Някой друг иска ли да се изкаже? Никой не иска думата. Мнозинството е съгласно с предложението на господин Кадек. Господин Залески. За какво ще се използва този а, е, пясък? Всъщност, този пясък е резултат е, от е, разпадането на мидите и ще се се използва в е, селското стопанство. Благодаря, господин Кадек. Благодаря и на вас, господин Залески. Съгласен ли сте с предложението? Благодаря. Можем да приключим дискусията по този въпрос. И се връщаме към точка номер 9. Вносителите не са тук. Ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря. Проектът. За какво става дума? Става дума за проекта за изграждане на многопрофилен център за е, отпадъци в Роменвил и, Бо, и Бобинвил, близо до Париж става дума за метанизация, за инсталация за метанизация, център за разделяне на отпадъците. Този проект е обявен за проект от общ интерес от френските органи, тъй като по този начин ще се третират отпадъците на 20 общини и райони на Париж. Защо възразяват вносителите? Те се оплакват е, от това, че метанизацията ще е свързана с е, лоши миризми, влушаване на качеството на въздуха. През май 2009 година е поискано разрешение. Разрешението за експлоатация беше дадено на дружеството през януари 2011 година, т.е. 3 години по-късно беше въведен мораториум на 1 февруари 2012 година и проектът от тогава е преустановен. Той е отложен, за да могат гражданите да се произнесат по проекта бяха проведени одити от консултантите от Института за индустриални оценки. Заключението, че оценката за въздействието е проведена в съответствие с националното законодателство на Франция но следва да се постави акцент върху аспектите, свързани с околната среда и сигурността, по-конкретно като се наблегне върху миризмите и безопасността. Резултатите от одита бяха публикувани през 2012 година. Възоснова на тези одити и становищата, изразени от гражданите, съветът на Общинският съвет излезе с решение през септември 2012 година, след като бяха въведени 12 искания към е, оператора. Целта Ситком основният оператор се ангажира да ревизира проекта за да отрази исканията за промени. Тези промени ще трябва да са промени, трябва, трябва, да са, трябва да доведат до промяна в експлуатацията. Комисията се свърза с френските органи, за да получи допълнителна информация и се създаде пилотен механизъм, това е механизъм, по който комисията отправя въпроси към държавните органи. Френските органи отговориха и е, казаха, че на първо място според тях проектът съответства на приложимите е, общностни директиви, по-конкретно директивата за индустриалните емисии от 2010-75. Също така посочва, че директивата за, за е, оценка на въздействието не са приложими, тъй като става дума за неопасни отпадъци. Комисията също така смята, че съдебното дело е било заведено от различни е, асоциации сред тях е и вносителят. Административният съд на Монтрой през април 2013 година постанови анулирането на разрешението за експлоатация, но операторът а, обжалва и се обърна към съдът във Версай. Към момента този съд не се е произнесъл. Решението се очаква тази година. Френските органи уточниха, че ако съдята потвърди решението за анулиране на разрешителното, тогава е, оператора ще трябва да внесе ново досие. Ако са административния съд постанови, че разрешението съответства на националното законодателство. Френските органи ни казват, че каквото и да е решението, проектът трябва да се промени и да се и, да, и мащабите му да се ограничат. Към момента няма разрешително за проект – Административният съд е бил сезиран от един от носителите на петицията. Административният съд ще се произнесе след няколко седмици, независимо от решението на съдебния орган. Проектът по никакъв начин няма да продължи в сегашния си вид, а ще бъде с нови ограничени мащаби. Благодаря. Има ли желащи да се изкажат? Няма. Мисля, че можем да оставим тази петиция отворена, тъй като трябва да изчакаме допълнителна информация от Европейската комисия. Благодаря на господин Гримо. Преминаваме към следващата точка. Петиция под по точка 11 от дневния ред петиция, внесен от Хуан Лопес де Оралде. Петиционерът е тук. Давам му думата за 5 минути. Добър ден, благодаря ви за това, че ми позволихте да представя петицията регионът Мадрид направи акцент върху следните видове економическа дейност, хазарта и мехорът с недвижимите имоти. Що се отнася до първото, то този проект се нарича Евровегас, той беше представен с едни абсолютно непропорционални очаквания, че ще създават хиляди работни места, но нищо конкретно не се случи. За да се реализира този проект, господин Аделсон, който е мултимилионер, поиска значителни промени в законодателството. По-специално региона на Мадрид внесе следните изменения. През декември 2012 година беше променен закона на региона Мадрид, в който се променят нормите на териториално устройство – и се позволява застрояването. Включително се позволя такива промени, като отклоняване на водните потоци. Също така се променят условията за защита на непълнолетните в случай на хазартни игри. Ние освен това знаем, че по принцип хазарта се използва за пране на пари. През 2012 година беше прието ново законодателство, позволяващо операторите на казина и други подобни организации могат да допускат лица до своите обекти, без да проверяват самоличността им, т.е. възрастта. Освен това, тези организации ще имат възможност да предоставят заеми, така че това бяха промените, които бяха внесени по искане на оператора, който иска да изгради тези обекти Евро, Евровегас в Испания. Независимо от това, в нашата петиция изразяваме загриженост от промените в законодателството. Така че дори самият проект Евровегас да не се състои, а така изглеждат нещата. Така или иначе, тези промени в законодателството създават проблеми. Освен всичко друго, искам да кажем, че няма никаква прозрачност но така или иначе промени в законодателството означава, че ще може други подобни проекти да се реализират. И това е нашата основна загриженост. За това искаме да се запази тази петиция отворена и комисията да анализира какви са последиците, които могат да проистъкат от тези промени в законодателството. И искаме да помолим комисията да поиска от съответните компетентни органи да отменя тези промени в законодателството. Председател на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Тук представлявам Генерална дирекция околна среда. Ние бяхме помолени да отговорим на тази петиция. В петицията се усъща тайната и липсата на прозрачност във връзка с целият този проект – Това, което мога да направя единствено и само е да проследя как се прилага законодателството, екологичното законодателство на нивото на региона, тъй като има европейско законодателство, което предвижда достъп на граждани до екологична информация. Има законодателство на Европейския съюз, което изисква органите за обществено управление да предоставят на всеки заинтересован гражданин цялата информация, свързана с околната среда. Също така предвиждат се в законодателството на Европейския съюз механизми, по силата на които всеки гражданин, който е поискал информация и смята, че компетентните органи не са удовлетворили надлежно това негово искане, може да обжалва това решение за предоставена информация и да се обърне към съдебните или административните органи. Така че общностното право предвижда участие на обществеността и достъп до информация, свързана с състоянието на околната среда. Това отговаря и на Окуската конвенция и на законодателството на Европейския съюз. Освен това, директивата за оценка на въздействието върху околната среда изисква преди изпълнението на какъвто и да било проекта, трябва да се извърши оценка за въздействието върху околната среда и гражданите трябва да имат достъп до информацията и самата тази оценка, нещо, което проистича от Охуската конвенция. Както каза вносителя на петицията, проектът никога не е бил представен, за това комисията не може да се намеси в този въпрос или да провери дали се прилага екологичното законодателство на Европейския съюз. Бяха поставени важни въпроси и за хазарта, но те са извън правомощият на Генерална дирекция околна среда. Затова нищо не мога да кажа. Госпожа Готиерес, благодаря ви, госпожо председател. Честно казано, никога не съм одобрявала идеята за този проект Евро Вега. За това споделям загрижеността на петиционерите. Но искам да знам въпрос на комисията. Ако искате да купите обувки, вие не отивате в банка или в ресторант. Просто въпросът не е отнесен към този, който може да го реша. Евровегас не се състоя като проект. това смятам, че петицията може да бъде отеглена. Въпросът за промените в законодателството ние знаем много добре, защото наистина много внимание беше отделено в медиите на този проект и на промените в законодателство, защото просто законодателството беше разтеглено като дъвка само и само да състои този проект Евровегас. Ние знаем за това от медиите, но фактът е, че проектът никога не беше реализиран. Затова смятам, че тези въпроси не следва да се разглеждат тук. Ние просто си губим времето, като разглеждаме нещо, което в крайна сметка не е факт дори да нямаше прозрачност, дори и да бяха разтеглени като дъвка законите, ние така ли не можем да участваме в това, господин Тургайс? Госпожо председател, им искам само да припомня, че тук ние като цяло разглеждаме проекти, които се изпълняват или ще бъдат изпълнени. Доста необичайно е да получим петиция за един проект, както и за който, както и самия петиционер каза, проект, който просто изчезна. Затова не виждам защо комисията по петициите трябва да продължи с тази петиция, която се отнася до един несъществуващ проект. Следователно, самата петиция е несъществуваща и смятам, че е настъпил момента, госпожо председател, да затворим тази петиция. Искам да подкрепя току-що казаното от комисията. Комисията каза, че не може да участва в случая, защото просто самия случай не съществува. господин Бебетя. Аз също много се радвам, че този е, налудничев проект Евро Вегас, който всъщност трябва да засили економиката в е, региона, но всъщност е свързан с е, хазарт, няма да се състои. Това е един модел на развитие, който не, не би ми се искало да следваме. Въпреки това, тук има нещо, което ни безпокои. Беше направено изменение в е, законодателството, което за в бъдеще би могло да попречи на а, други проекти. А, и би, би могло да направи така, че проекта Евровегас отново да стане актуален и да тръгне. А, подкрепям това, което каза представителя на а, комисията. А, а, той каза, че може да се говори само за екологичните е, аспекти на проекта, а не за останалите, но според мен останалите аспекти, тези свързани с хазарта, са много важни. Затова комисията трябва да остане отворена и би трябвало да отправим въпрос към комисията, свързан с законодателните изменения, които са направени във връзка с проекта Евровегас отпускането на кредити или пък субсидия. Някой друг да иска да думата, господин Яр. Аз съм на мнение, че бихме могли и да закрием петицията ако е, вносителя на петицията се здобие с нова информация или бъде внесен за реализация друг подобен проект, бихме могли отново да отворим е, петицията, но аз предлагам да я закрием в момента. Не знам какво мислят останалите координатори. Моето предложение е за закриване на петицията. Друг желаещ да вземе думата? Няма. Добре, мнозинството е за затваряне на петицията. В такъв случай ние ще затворим петицията а, от точка 11. Минаваме на петиция 0429 от 2010 година. Вносителя на петицията е тук. Давам думата на господин Робърт е, Холистън за 5 минути. Е, присъства също така и кмета на Ориуела. Благодаря, госпожо председател. Като носител на петицията бих искал да благодаря на вашата комисия за постоянния ви интерес към този последен къс зелена земя по продължението на 60 км крайбрежие в региона Валенсия, там където има изключително много защитени видове от флората и фауната. Бих искал да информирам вашата комисия, че благодарение на вашите усилия и усилията на Европейската комисия, както и вие казвате в съобщението за членовете, беше спряно осъществяването на строителния проект. Освен това, екологичното законодателство, по-специално изискването за консултации с обществеността, позволиха да се извършат такива консултации преди една година. и Имаше голям интерес – над хиляда въпроси бяха подадени, което показва сериозния интерес и сериозната решимост на гражданите да защитят тази защитена зона. Обаче до сега, госпожо председател, не е било представено каквото... не е била представена нито една и никаква оценка на въздействието върху околната среда. Освен това, очаква се прекрояването на границите на тази зона, така че за не да не въжат разпоредбите на Орхуската конвенция. Ние искаме да се защити околната среда и да бъдат защитени и уязвимите видове, които обитават там. Затова искаме да помолим да се упражнява особена бдителност, за да бъде защитена тази зона разчитаме най-вече на европейските институции, за това на Европейския парламент и Европейската конституция. Откакто преди две години внесох тази петиция, подписана от 7000 граждани, бях избран в Общинския съвет на града Орихуела. Обаче по този начин не участвам в изпълнителното управление, но, както вие вече сте информирани, бих искал да споделя моето време за изказване с кмета на Ориуела, който според мен е човекът, който най-добре може да представи една авторитетна оценка на ситуацията в Кала Моска. Надявам се, че заедно с кмета можем да представим на вашата комисия е на широка степен на съгласие, продоляваща партийните граници, тази загриженост за една уникална територия. Надявам се, че ще можем да защитим от прекомерно застрояване и ще можем да защитим тази зона, както и уязвимата флора и фауна там. Благодаря ви. Добър ден. Госпожо председател, уважаеми депутати, преди всичко аз съм кмет на Ориуела. Първо искам да благодаря на комисията по петициите за намесата, която позволи да се случи това, че регионалните власти във Валенсия промениха своето мнение. Тази зона е част от нашето културно и природно наследство, което допринася за благополучието на гражданите, а също така определя нашата идентичност в Европа. Това беше основният ни аргумент да се обърнем към вас. Сътрудничество партньорството между гражданите и общината и организацията, която създадохме за целите на защита на тази зона, ни позволява да се борим съвместно за защита на тази територия. Както вече беше споменато, няма оценка на въздействието върху околната среда. но дори тя да бъде извършена, няма гаранция, че ще бъде извършена надлежно. Ние смятаме най-добрата оценка за въздействието върху околната среда са хилядите хора, граждани не само на Испания, но и на Белгия и на Франция, които подписаха петиция, за да се защити тази територия. Призовавам ви да оставите тази петиция отворена. И също така моля Комисия по петиции да разследва действията предприемани на държавно и регионално ниво. Необходимо е да се защити местната флора и фауна. Искаме да ви помолим да разследвате действията на инвеститора – и идеята да бъдат прекроени границите на зоната. Искаме да се обърнем повече внимание на това да бъдат спазени екологичните изисквания. Ние сме прозореца към югоисточното Средиземноморие. Тази територия е жизненно важен фактор за благополучието на много хора от Европа. В момента тази територия е застрашена от алчност на предприемачите и се опасяваме, че прекрасната природа ще се превърне в бетонна джунгла. Тук говорим за два уникални вида Единият вид, цвете, е ендемичен вид. Това е уязвим биологичен вид. И този вид страда от проектите за застрояване. Имаме застрашени от изчезване видове на тази територия. В случая с това конкретно цвете, това е защитен вид и на европейско и на държавно ниво и има законодателство по защитата на този растителен вид. Популацията рязко намаля в резултат на безконтролния туризъм и безконтролното застрояване. Също така има друг застрашен вид, вид Охлюв, който Световния съюз за опазване на природата също така определи като застрашен вид. Това е приоритетен вид, който трябва да бъде защитаван. За това ви призоваваме да продължите да разследвате какво се случва, защото не искаме да губим това безценно кътче, от нашето крайбрежие, от нашия ландшафт. Необходимо е да защитим тази територия и биологичните видове там. Необходимо е също така да се гарантира спазването на действащото законодателство. Ние ви предоставихме много документи и искаме да ви помолим да проучите ситуацията много внимателно, като отчитате, че това е един въпрос, към който европейските граждани не могат да останат безучастни. По тази причина искаме да ви благодарим за всичко направено. от вас, е всичко, което ще направите. Господин Рамос Флоридо има думата. Благодаря, госпожо председател. Знаете за какво става дума. Вносителя на петицията също присъства и каза за какво става дума. И тази петиция 429 от 2010 година е петиция, с която се занимаваме от няколко години. Тя е представена е, и на комисията. Генерална дирекция околна среда започна проверка. Е, размени се кореспонденция между комисията и испанските власти. Говорихме за тази петиция на заседание на комисията през октомври 2012 година. Аз присъствах на това заседание и представлявах Генерална дирекция околна среда. Имаше различни писмени документи, в това число и документите от проверката на случая. Комисията действа в рамките на своята компетентност, а именно внимава за спазването на европейското законодателство. Комисията е поискала становище по случай от испанските власти. Тоест, комисията е извършила проверка на това по какъв начин испанските власти прилагат европейското законодателство, т.е. директивата за опазване на птиците и местообитанието климата, както и директивата за Натура 2000 и други директиви, отнасящи се до околната среда. Тоест извършена е проверка на фактическата обстановка. Испанските власти са отговорили на нашите записвания. Община Орихуела и региона отговориха на нашите въпроси. Първоначално отговорите бяха противоречиви, след което беше е, след което беше установено какви са действителните факти, е, кое е законодателство, кои разпоредби се прилагат и в крайна сметка комисията е, установи, че първоначалните аргументи на испанската държава не бяха валидни, а именно, че в плана за Ориуела от 1990 година не е, е извършена проверка на въздействието върху околната среда. Обменихме отново информация с е, испанското правителство и е, изискахме да бъде приложена директивата за ОВОС. Е, необходимо е да се направи скрининг т.е. Да, да се е, установи е, дали този е, проект се нуждае от ОВОС. Още през 2012 година казах, че службата за околната среда на регион Валенсия все още не е излязла със становище дали е необходим ОВОС. Впоследствие получихме отговор, че след проверка на обстоятелствата около проекта, проекта не може да се осъществи без предварително да е извършена оценка на въздействието върху околната среда. Ние смятаме, че така взетото от испанските власти решение е правилно и, както казва и вносителя на петицията, оценката на въздействието върху околната среда в момента се извършва. С други думи, прилага се испанското законодателство и европейското законодателство правителство и с оглед на реакцията от страна на испанските власти, комисията не вижда причина за започване на производство за нарушаване на договорите, защото, както казахме, се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Поискали сме от испанските власти да продължат да информират комисията за хода на оценката на въздействието върху околната среда и резултатите от нея. Това е всичко, което комисията може да направи в рамките на своите правомощи. Комисията не може да вземе решение дали един проект да се осъществи или не. Такова решение може да се вземе от страните членки общностното право в областта на околната среда е в сила и трябва да се прилага коректно. Не искаме да благодарим на вносителя на петицията за последната информация, защото тя ще ни помогне да си изградим пълна представа за нещата. Госпожа Готиерис. Тук става дума за един съвсем ясен случай – някои, мнозина се оплакват, че Европа взима твърде много решения, други се оплакват, че Европа не е компетентна. Но в настоящия случай нямаме възможност да се намесим. Според мен а, а, трябва да се намери баланс между интересите на обществото и използването на региона. Мисля, че е, европейските правомощия не могат да се разпрострят и да отидат към решаване на случая. Има два проблема. Първо, а, малко се изкривява или се разширява тълкуването на законодателството за околната среда във връзка с този проект. Ако правилно се прилага директивата за ОВОз, която наскоро беше а, а, изменена, но това изменение все още не е транспонирано в испанското законодателство, а, кмета щеше да има повече аргументи за това да иска не само а, ОВОз, всъщност, но и нещо повече, защото в новата е, директива ние сме поискали да няма конфликт на интереси между тези, които извършват ОВОС е, и засегнатите. В новата директива се казва, че ОВОС не може да се извършва от изпълнителя на проекта, не може да се извършва и от кмета. според мен а, а, а, властите в е, е, региона носят основната отговорност за разрушаване на е, околната среда. Второ, ако ово се, се извърши правилно, ще има и економически последици трябва да се оцени въздействието не само върху околната среда, но и а, въздействието върху обществото, например, в, евентуалното обезлюдяване или а, а, наличието на неизползвани постройки. На Испанското крайбрежие е строено твърде много, построени са твърде много вакансионни жилища, които са празни и не се използват а, тук дори не може да се приложи и директивата за енергийната ефективност, защото тези жилища не се използват. Тоест имаме всички необходими директиви, но те не могат да се прилагат за необитавани жилища и за това трябва да се ограничи малко застрояването. Сега, какви са възможностите на а, кмета? Един инструмент, с който разполага кмета е, е, са структурните фондове. Кмета може да разработи стратегия за, за устойчивото развитие развитие на региона, в която стратегия е ясно да се каже, че има защитени райони, които трябва да останат такива, за да се запази баланса. аз пледирам за това да се е, направи анализ, да се види какви са възможностите за защита на а, този а, район. В противен случай ще бъдат реализирани всякакви строителни проекти. А, Възможно е а, е, а, е, района да се използва ползотворно, не като се спре цяло строителството, но като то се ограничи в разумните рамки. Важно според мен е следното. А, е, директивата за ОВОС да не се изкривява, да не се разширява приложеното поле, защото това е прогрешно. Би могло да се помисли за използването на структурните фондове. Thank you. Благодаря. Алисфер? Е, bueno, estamos ante un problema. Благодаря. Имаме много проблеми на испанското крайбрежие, но тук проблема е ясен. Прекомерното застрояване с жилищни сгради. Това каза и вносителя на петициите. Тук не става дума само за 1500 жилища, става дума за паркинги, шопинг центрове и така нататък. И тук става дума за едно от последните останали незастроени кътчета край Валенсия проекта, който се планира, ще има изключително отрицателно въздействие върху флората и фауната. Съгласна съм с госпожа Готиерас, че трябва да се намери подкрепа от Средна на Европейския съюз чрез директивата за околната среда. Мисля, че това е последната възможност, която стои пред община Ориуела. Комисията каза, че е извършила проверка и е писал до испанското правителство и регион Валенсия. Регион Валенсия не е извършил сам оценка на въздействието върху околната среда, а я е възложила на частна фирма. Много често ОВОС се извършва от изпълнителя на проекта или от строителния предприемач. Наша цел обаче е да защитим околната среда и крайбрежието. Комисията трябва да е наясно с, е, това, което става в региона. Една фирма, Тракса, извършва оценката на въздействието върху околната среда, възложено от региона Валенсия като взима предвид оценките, които е направил самия строителен предприемач, нещо, което не е недопустимо. Смятам, че е, петицията трябва да остане отворена, трябва да продължим да е, е, следим нещата и комисията да продължи да наблюдава, да извършва проверка най-вече на това кой извършва ОВОС. Благодаря ви. Изцяло съм съгласен с току-що казаното от колегата. Имах възможност да посетя тази територия миналата година по покана на кмета на Орилела и другите представители на групата и наистина смятам, че ако видите тази територия, ще разберете колко огромен е проблем, защото става дума за един голям участък на крайбрежието, което е изключително застроено и само този малък участък все още не е застроен. А сега има опасност и този участък да бъде съсипан. Не знам точно за законодателството, но що се отнася за разрешителното за строителство, то не трябва да бъде издавано, не трябва да се позволява строителство там на единствения участък, който не е застроен по крайбрежието на Ориуела. Аз се срещнах с Общински съвет на Ориуела, с други заинтересовани страни и знам, че хората там се сблъскват с проблеми. През последните 20-25 години независимо от политическата принадлежност на онези, които са ръководили общината и региона, са позволили абсолютно безконтролно строителство по крайбрежието. За това искам да попитам Европейската комисия дали възнамерява да поиска от съответните компетентни органи в Испания да проведат оценка на въздействието на околната среда. И що се отнася до качеството на тази оценка, мисля си, че трябва да следим какво става. За това смятам, че трябва петицията да остане отворена. Предлагам също така нашата комисия да изпрати писмо до регионалните и държавни органи в Испания да направи всичко възможно да се запази това последно незастроено кътче по крайбрежието. Така че хората да могат да се радват на природата, поне в това кътче. Благодаря. Няма други записали се за изказване. Затова ще дам думата на вносителите, за да отговорят. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен с това, което беше казано от е, господата Готиерес. Не можем да допуснем тази практика да продължи. Трябва да направим това, което трябва да се направи. Сега трябва да продължим по поетия път. Няма да се откажем и да оставим този пейзаж на произвола на съдбата. Вярно е, че бяха унищожени голяма част от видовете, от голяма част от пейзажа, но нека не допускаме нещата да се влушат. Нека петицията да остане открита. Ние сме в контакт с университета в Мурсия за европейски проект, за проект за защита на, защите, на защитените видове. Освен това сме в контакт с властите в Валенсия, за да защитим флората и фауната ще предприемем действия по всички линии. Не можем да не спазваме директивите на Европейския съюз. Правителствата, в това число моето правителство, трябва да се съобразява с тези директиви. Не можем да кажем, ето това е директивата, но, но ние пък ще я нарушим. Всъщност това се случи. Госпожо председател, е, при, е, след тази дискусия на закони и административни процедури, искам да ви кажа, че има много силен и реален интерес от страна на местните жители. Както видяхме в петицията, подписана от 7000 граждани и както видяхме от участието на над 1000 граждани в хода на обществената консултация. Знам, че интересът в този е, по тази тема излиза извън местните граници, но искам да ви уверя, че жителите са много силно заинтересовани. Смятам, че Европейския парламент трябва да се вслуша в техния глас. Мисля, че няма съмнение относно волята на комисията по петиции и то, и то е да петицията да остане отворена. Благодаря на кмета, благодаря на вносителите. Това, което казахте, потвърждава и нашето е, мнение. Посочена е, посочен е пътя, по който трябва да вървят местните власти мисля, че е уместно петицията да бъде отворена, но трябва също така да обърнем внимание на местните власти. И това би било полезно за е, бъдещи действия. Благодаря на гражданите, благодаря на представителите, на вносителите и приключвам дискусията. Госпожо председател, аз смятам, че трябва да се изпрати писмо на испанските власти, на регионалните власти, за да им покажем каква е позицията на нашата комисия. А именно властите трябва да направят всичко възможно, така че е, районът е, да бъде защитен. Това казах е, в изказването си. Председателката, да, мисля, че го казах. Както поиска от колегите, т.е. твоето искане ще бъде записано. Т.е. ще изпратим писмо на националните и регионални органи, както беше поискано от колегите, които се изказахте и ние ще им кажем по какъв път сме вървяли при предишни досиет. Приключвам дискусията по тази петиция. Благодаря на кмета и на вносителите. Преминавам към петиция номер 13. Тя е номер 0336, внесена от датски граждани от името на Диране с Бескителзе. Представен ни е видеофилм. Той е представен на комисията два тази сутрин. Следователно ще бъде представен на английски език без превод, тъй като според правилника, ако материалът не е представен достатъчно рано, няма превод и така да чуем видеото на английски язик. Good day, and thank you to the committee for letting us address our concerns regarding the routinely tail docking in the European Union. The Pigs Directive of the European Union clearly bans routinely tail docking of pigs. However,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 We look forward to following this procedure in the future. Thank you for your attention. So, thank you to the petitioner and now the... Много благодаря на вносителя на петицията. Сега представителя на Европейската комисия. Има думата, имате думата господин Данао. Yeah. Um, the commission, uh, ref... Комисията би искала да припомни заключенията от втория си отговор от септември 2013 година. Да, наистина, това е широко разпространена практика в Европейския съюз и тъй като това е широко разпространена практика, води до заключение, че това се прави като обичайна практика и това е противоречие с директивата на Европейския съюз за хуманно отношение към животните. Обаче в момента Европейската комисия не смята, че наказателната процедура е най-ефикасният извинете, начин за постигане на съответствие с въпросна директива. Комисията смята, че трябва да се промени менталитет и отношението. Следователно става дума за обучение на селскостопанските производители. Необходимо е да се осигурят по естествени условия при отглеждането на свинете. По този начин те няма да имат агресивно поведение и няма да си отгризват опашките. Тоест, по този начин ще отпадне необходимостта и от отрязване на опашките. И комисията смята, че наказателно процедур няма да подобри ситуацията. Смятаме, че хората трябва да използват наличните знания и информации, За това дейността трябва да бъде средоточена върху повижаването на осъзнаването. Комисията смята, че съществуващите законови изисквания следва да бъдат допълнени с различни методи за обучение, включително електронно обучение. Това ще подобри изпълнението на директивата в държавите членки. Благодаря на комисията, госпожа Олкан. Ще говоря датски. Да, в Дания този въпрос привлича много внимание за това, ще говоря на датски, за да могат да ме изслушат моите съграждани. Благодаря на комисията. Доколкото разбирам, комисията изобщо си няма представа за това какво става дума. Тази датска организация посочва, че тук стои въпрос и за конкурентоспособността. В Швеция се изпълнява подобно законодателство, но Швеция смята, е, че конкурентната й позиция се влушава и Дания и Германия произвеждат по-ефтино свинско месо. Тук не става дума толкова за отрязване на опашките, става дума за осигуряване на необходимите условия при отглеждане на свинете, така че свинете да не изпитват стрес. Така че въпросът е много по-широк, отколкото самото отрязване на опашките. Аз съм член на комитет, който се занимава с опити върху животните. В Дания посетихме на място една такава лаборатория, където се извършват експерименти. Посетихме също така и свине ферми. На нас ни казаха, че свинете ще бъдат отекчени, ако не им се сменят играчките, както примерно домашните кучета. Ние видяхме ферми, където животните бяха поместени при подходящи условия. И трябва да има достатъчно занимание за животните, защото в противен случай те изписват стрес. И отрязването на опашките, разбира се, е нещо ужасно. Нашето законодателство обаче иска да предотврати свинете да отхапват една на друга опашките. Er И комисията правилно каза, че трябва да се прилага законодателство, но законодателството не е препоръчително. Очевидно комисията бърка насоките, препоръките са законодателството. Аз не знам кой ще обучава свиневъдите, може би местния свещеник или местния представител на някоя неправителствена организация за хуман отношение към животните комисията говореше за промяна в отношението, в менталитета. Това е абсолютна глупост. Свиневътите се намират под голям натиск. Те участват в една твърде сериозна конкуренция и трябва да гарантират и максимално добри условия за свинете. Защото разходите не са прекомерно високи, ако трябва да се осигурят подходящи условия. Ние сме онези, които най-добре могат да подпомогнат свиневъдите. И не само в Дания, и Швеция, и в Германия, защото повечето от тях искат да осигурят добри условия за свинете. За мен е много сериозно това, че комисията не желая да промени своето отношение. И искам да изразя своето критично отношение към комисията. Комисията се е огъва под натиска на лобитата защото има и лоби, което би искало цялото европейско законодателство просто да бъде препоръчително, а не нещо, което задължително да се изпълнява. Затова комисия трябва да ги каже. Дали комисията ще защитава своята позиция и ще реши проблема в Дания и други държави, които системно нарушават европейското законодателство. Благодаря ви. Госпожа Любен. Thank you very much. I... Благодаря ви. Ще говоря на английски, а не на шведски, тъй като тук не се предоставя превод на шведски. Very, very... В Швеция също така се проявява голям интерес към този въпрос. Всъщност направо е скандално това, което се случва. Ние в Швеция имаме забрана за отрязване на опашките – от много време въжи тази забрана и няма никакъв проблем с това, че едните свине е, отгризват опашките на други свине, нещо, което се използва като причина в Дания. Кланиците в Швеция отбелязват, че по-малко от 1% са свинете, които имат увредени опешки. Ние осигурихме това чрез по-голямо пространство за всяко прасе и свиня също така. Слагаме материал като слама върху пода, защото, както каза Маргарета, свинете трябват нещо да правят. Това са животни, които са също интелигентни, колкото и кучетата, или дори повече. И разбира се, те трябва нещо да правят. Също така имаме забрана на фиксирането на свинематката, обездвижването на свинематката, тъй като това е много жестоко отношение към тези интелигентни животни. Разбира се, всичко това доведе до увеличаване на разходите за свиневъдите в Швеция. Тук имам цифри, предоставени от органа за земеделие в Швеция. Изчислява се, че ако имахме също ниво, както и другите държави в Европейския съюз, щяхме да имаме 5,5 милиона в Швеция, но в момента имаме само 2,5 милиона. Изгубихме на 25% от цялото производство на свине. 7 500 работни места са по този начин не създадени в селските райони. Щяхме да имаме много повече хора заети в свиневътството, ако имаше нелоялна конкуренция от други държави, членки в Европейския съюз, които произвеждат свине в нарушение на европейското законодателство. Това е истината. Животните страдат без никакви основания за това. И ние в Швеция доказахме в Швеция, че е възможно да има свиневътство без това превантивно отрязване на опашките, че може да има хуманно отглеждане на животни, но ние се сблъскваме с конкуренция от нашите, да кажем така, приятели в Европейския съюз. Ние сме всички част от Европейския съюз но някои произвеждат животни, произведени по незаконен начин. Нещо, което за мен е абсолютно неприемливо. Отбелязвам си казаното от комисията. Комисията каза, да, няма нужда да се промени законодателството, няма нужда да се започва наказателна процедура. Но трябва, и то в бъдеще, всичко е в бъдеще време, трябва да издадем някакви насоки – и също така трябва да има инструменти за електронно обучение. Тази директива влезе в сила през 2002 година, през 2008 година беше изменена. Тя влезе в сила от януари миналата година. Т.е. това трябва да бъде направено. Защо комисия до сега не е издала насоки, не е създала инструменти за електронно обучение, защо не е оказала натиска върху държави и защо сме стигнали до ситуацията, в която шведските производители трябва да затварят своите свине форми. И парадоксалното в тази ситуация, извинете, щях да кажа за малко риби вместо свине, защото съм в комисията по рибарство, и датските свиневъди сочат с пръст шведските свиневъди и казват, ето виждате ли, те фалират и ние ако го направим и ние ще фалираме но нещата са точно противоположно това, което се твърди. Шведите и германците са унези, които тласкат към фалит датските свиневъди. Моето правителство, за съжаление, не поставя достатъчно категорично този въпрос нито в съвета, нито пред комисията. И това е парадоксално, защото нашия министър на замеделието принадлежи към партия, която е много ангажирана с развитието на селското стопанство и защитава свободна търговия. Т.е. тук ние имаме ситуация на свободна търговия и на нелоялна конкуренцията, и като се прилагат различни стандарти за хуманно отношение към животните в Европейския съюз. Не е допустимо това, че допускаме, че позволяваме на някои държави членки да не зачитат общностното право. Много се радвам, че тази петиция е внесена в Европейския парламент. Смятам, че много какво още може да се направи по този въпрос. И с нетърпение очакваме новото законодателство за хуманно отношение към животните – нещо, което комисията обеща да представи на парламента и на съвета. Ако ми позволите, госпожо председател, искам да попитам комисията, защо комисията много по-рано не издаде тези насоки. Нещо, което би било подходящо. И също така смятам, трябва да се преразгледа сега действащото законодателство – като бъдат подведени под отговорност от тези, които съзнателно нарушават закона. Може да разгледате Литва, Финландия, Норвегия, която не е член Европейския съюз. Може да видите, че има много държави, които спазват законодателството, но има държави, които не спазват това законодателство и това е скандално. Благодаря. Представителят на комисията може да може ли да отговори на тези а, съображения, които бяха изказани? Благодаря. Продължаваме да смятаме, че процедурата за нарушение не би било уместен инструмент в този случай, тъй като това е трансграничен въпрос. Датските прасета се продават в други държави членки. Опашките им се режат в Дания и след това се изнасят в други страни, където ги отглеждат. Така че е много трудно да започнем процедура за нарушение. Що се отнася до насоките, те в момента се доуточняват. Държавите членки изпращат своите комисари. Същото въжи и за сдруженията на производителите. Те ще бъдат приети до лятото, но след това ще трябва да бъдат преведени. Маргарет има думата. към комисията. Оказваме. В момента сме в предизборна кампания и ни би трябвало да кажем на гражданите какъв е смисълът от европейско законодателство. Отговорът е, че трябва да че по този начин им решаваме определени проблеми, като с, с транспорта, което Дания не може да направи сама. Сега, ако комисията ни казва, че това е трансграничен въпрос и въпросът не може да бъде решен, ще ми бъде трудно да обясня това на гласоподавателите. Аз знам, че председателят на комисията предпочита законодателството да не се прилага, кое е вредно за фирмите, само че това вреди на името на Европейския съюз. И очевидно това е единственият отговор, който можете да дадете. А, вашата аргументация е неприемлива. Няма смисъл да се говори а, за трансграничен въпрос. От всяка страна се очаква да спазва правилата. Факта, че изнасяме изнасяме прасета в Украина не означава, че трябва да малтретираме животните. Мисля, че гражданите изразяват ясно становище преди първо комисията трябва да излезе с насоките и след това да се приеме и да влезе в сила ново законодателство. Мисля, че тази петиция е важен сигнал за Европейската комисия. Липсата трябва да бъде запълнена максимално бързо. Максимумът, който можем да направим в момента е да поискаме от Европейската комисия да предприеме максимално бързи действия и след това на заседанието на координаторите да поискаме проучвателна мисия, за да се свържем с датските оператори. Е, Европейската комисия вижда, че смята, че има трудности при събирането на данни, информация е, за практиката за рязане на опашките. И за това мисля, че ние от комисията трябва да отидем да събираме информация но въпросът ще бъде обсъден на заседанието на е, координаторите. Благодаря на вносителите, благодаря на колегите, които участваха. Преминаваме към петиция номер 14, представена от Гизел Урбана Габриели Менц с германско гражданство от името на няколко организации защита на животните. Тя е подкрепена от 7724 подписа и е срещу изпитването върху животни и регламента РИЧ. Давам думата Първо на Клод Райс и след това на Гизела Урбан. Моля ви за не повече от 7-8 минути общо. Благодаря. Yep. Here's one. No, no, you Inside the microphone.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 Уважаеми депутати от Комисията по петицията, аз се казвам Гизела Урбан и съм председател на Сдружение Животни без граница. Моята колежка Габриела Менцел и аз подадохме заедно петицията за спирането на изпитването върху животни. Аз бих искала да обясня, че е, регламента е, РИЧ пази животните и нас от вредни химикали, но по морални и етични причини отхвърляме тестовете върху животни. Както е известно, животните изпитват страх, болка, подобно на нас хората. Има други а, е, причини, а, е, поради които също трябва да бъдат отхвърлени тестовете върху животни във връзка с регламента Рича и за да обясня ще дам думата на Клота е, Райс от Antidote Europe. Финданг. Благодаря. Ще говоря на френски ще се занимая с същината на проблема и ще спомена няколко много важни проблема, е, за да видим дали трябва е, да продължим да следваме досегашния модел. Първият диапозитив. Показва няколко данни, които събрахме от National Toxicology Program от Съединените щати. Тези цифри са взети от годишния доклад на тази програма за 1996 година. Е, цифрите са пред вас, е, за да се даде оценка на разходите на изпитанията на едно вещество върху едно животно. Е, разходите са 200 хиляди. Можете сами да прецените колко струват всички изпитания. Ако ги умножим по 200 хиляди, колкото е броя на химическите продукти, ще видим, че ще стигнем до абсолютно невъзможни цифри. Разходите биха били няколко хиляди милиарда евро времето, което е необходимо, дори ако тестовете се извършват едновременно, което изисква съответна инфраструктура, ще са необходими няколко хилядолетия. Ще е необходимо да се пожертват хиляди, стотици хиляди животни и това, което е важно за днешната тема, тези данни за животните, токсичността върху животните няма абсолютно никаква полза за животните. Показвам го на следния диапозитив. Ето демонстрацията всяко животно има свои репродуктивни клетки и това е последица от единството на генетичното наследство. В половите клетки се сливат в резултат на което се създава ново а, живо същество. И ако имаме две различ, два различни вида, не може да има сливане на гаметите. Гаметите са всъщност част от а, генетичното наследство на живота. Два, различна, два различни вида реагират по различен начин – За да се реши тази дилема са необходими тестове върху два вида за съответният продукт. Това означава, че е безполезно да се правят изпитания върху животни, защото е, е безполезно да се прави тест само върху един вид. Тестовете трябва да се направят върху различни видове. Никой вид не може да бъде пример за всички останали. Шимпанзето, от което сме се отделили пред стоти 6 милиони е, животни. Ако се отделим от шимпанзето вечерта и ако го иммунизираме от срещу вируса на спин, не е сигурно, че е, то ще реагира на болестите по същия начин, както и ние виждате, че можем да има, че не може да има еднотипно решение. Това е причината, поради която ние сме против тестовете върху гризачи, каквато е сегашната практика. Тук съм събрал няколко цифри за е, развитието на сериозни патологии в е, Франция. В ляво са случаите и в дясно броят. През 2000 година за диабет номер 2 140 000 случая бяха диагностицирани за Алцхаймер, 190 000 316 през 2009. Рак на гърдата 20 000 през 2000, 46 000 през 2009. Рак на простата 18 000 през 2000 година, 97 000 2009. Аутизма 160 през 2000 година, 8000 през 2009. Виждате, че през 2000 година броят на случаите са се отвоил. Що се отнася до заболеваемостта? В Франция милиони 500 диабет 2. 3, милиона и 200 през 2009, Алцхаймер 500 хиляди през 2000 и 850 2009, рак на гърдата 470 хиляди 500 хиляди, аутизма 1800 през 2000-та, 6600 хиляди през 2009-та. Виждате, че и през 2000-та година заболева, броят на заболелите е 2 милиона 800 и 2009 над 5000, независимо от РИЧ има промяна в заболеваемостта и това са сериозни болести. Ракът на простатата е рак, от който не може човек да се излекува. Виждате, че тези цифри ни тревожат, защото бъдещето в Европейския съюз – Що се отнася до здравето, зависи от нас. До къде ще стигнем, ако продължаваме по този начин. Ако цифрите продължават да нарастват с темповете, които наблюдаваме в началото на този век, е, какво ще бъде здравословното състояние на децата родени след 2000 година, когато станат на 40 години. Ако предположим, че че не бъдат предприети предпазни мерки, ще се увеличат патологиите, като диабет и Алцхаймер. През 2005 нези, които са родени през 2000 и през 2000-та година е всяка трета жена ще се разболее от рак на гърдата. Е, една трета ще се разболеят от диабет тип 2, една четвърт от Алцхаймер и една трета от всички новородени ще бъдат аутисти. Следователно, прилагането на РИЧ върху тестовете с животни поставя в опасност нашето здраве. Нашето здраве. И така, ако продължим по този начин, ако продължим да използваме е, токсичността, ние вървим към опадък на нашия човешки вид. Органите, които държат е, на тестове с животни, поемат огромна отговорност те трябва да осъзнаят, че поставят, под, че поставят в опасност човешкото здраве. Благодаря. Сега комисията има думата. Yes, thank you, Madam Chair. Благодаря. Добър ден на всички. Бих е, искала от самото начало да кажа, че все още няма писмен отговор на петицията, тъй като тя е нова. Е, бих искал за... бих искал малко време, за да дам подробен отговор на поставените въпроси. Бих поставила под въпрос статистиката, представена на слайдовете. Ние всъщност споделяме опасаните изказани от господин Райс във връзка с излагането на европейски граждане на рискове от химикали едно скорошно изследване на Евробарометър относно отношението на европейските граждани към химикалите околната среда показва, че гражданите са изложени ежедневно на химикали. Ето защо ни е необходимо силно законодателство относно химикалите в е, Европа. Една от причините за приемането на регламента реч е огромния брой химически субстанции, използвани в производството на редица продукти на европейския пазар, в някои случаи в, голям, в големи количества без информация за това, доколко те са опасни за околната среда и човешкото здраве. Така че имаше необходимост за запълване на тази празнота за оценка на риска от тези химикали и да се вземат съответно мерки за управление на риска за околната среда и човешкото здраве. От друга страна, трябва да признаем, че европейското общество има високи изисквания към законодателя, създаващ подобни законодателни актове. Европейското общество желая да се намалят тестовете върху живота ни и всеки законодателен акт трябва да балансира между различните потребности на обществото. Когато се разработваше РИЧ, бяха взети предвид всички тези изисквания във връзка с защитата на животните. За, за целта трябва да се споделят данни, да се използват не тестове подходи, например групирането на субстанции и така нататък. И също така да се използват методи за инвитро тестове, където това е възможно което означава, че въвеждането на нови тестове върху животни в рамките на реч е допустимо само ако няма друга възможност. Какво знаем за въздействието на РИЧ върху тестовете, върху е, животни? Е, е, вносителя на петицията е, смята, че се, използва, се използват 50 хиляди животни е, за изпълнение за изискването върху РИЧ. Тази цифра е доста висока, макар и близка до е, цифрата, която, е, до която стигна комисията в хода на преговорите. 9 милиона лабораторни животни смята комисията, че ще бъдат необходими за е, тестовете е, на, е, за изпитването на 35 000 химически субстанции в рамките на РИЧ. РИЧ е в сила от вече от няколко години и вече знаем каква е действителността и как тя се отнася към първоначалните ни предположения. Европейската агенция за химикалите, която отговаря за прилагането на РИЧ, събира данни за използване използваните животни и альтернативни методи. първите данни е, постъпиха през 2013 година, да още не са публикувани, просто ние разполагаме с тях. От тези данни се вижда, че след втория срок за предаване през 2013 година се покриват всички химикали, които се произвеждат и пласират на европейския пазар, 100 000 тона годишно. 9000 субстанции са били регистрирани до този момент. Една голяма част от данните, които получихме, бяха данни, които получавахме преди влизането в сила на РИЧ. Регистрирани лите химически субстанции използват голям брой альтернативни методи. Само 5000 допълнителни теста върху животни са били извършени, защото са били необходими. Тоест, максимум 500 000 животни са били използвани за тестове в рамките на РИЧ. Не очакваме да, този брой да се увеличи значително в третия срок за предаване на информация до 2018 година, защото тук става дума за субстанции, които трябва да бъдат регистрирани, за които се изискват по-малко тестове върху живота ни. Е, много често в публичното пространство циркулира е, цифрата от 50 милиона животни, които са необходими и ние разполагаме с цифрата от половин милион е, животни. Броят на субстанциите се основава на така наречената предварителна регистрация т.е. информация подадена преди предаването на досиетата. И информацията, с която разполагаме, показва, че първоначално очаквахме много по-големи бройки. а, очаквания брой на животните се базираше на предположението, че за тестовете на всички субстанции ще бъдат необходими е, животни. А виждаме, е, че е, разпоредбата, която е заложена в Риж за намаляване на броя на животните, работи и техния брой наистина е намален. Така изглеждат нещата към а, а, момента, но за съжаление към момента не можем да а, премахнем изцяло тестовете върху животни. През изминалите години бях, а, беше направено много за разработването на альтернативни методи без е, използване на тестове върху животни, например за кожни проблеми и е, дразнения върху очите. Голяма част от тези альтернативни методи са инвитро е, методи. Това все още не е факт за други токсични ефекти. За тях все още са необходими тестове с, с животни и разработката на альтернативни методи ще отнеме доста време. токсичната геномика е альтернативен метод, който ще се използва за в бъдеще за оценка на химикалите. Е, господин е, Райс смята, че този метод вече може да замени, замени тестовете върху животни. Това схващане не се подкрепя от научната е, общност. Трябва да добавя, че комисията много активно подпомага разработването на този метод. Вносителя на петицията изисква по-добро финансиране на изследователската дейност. Комисията вече го прави с изследователска програма номер 7. Комисията вече е инвестирала 2000 милиона евро в проекти за намаляване на опитите с животни и ще продължим и за в бъдеще да финансираме такива програми. В заключение ще кажа, че са използвани не повече от 500 хиляди животни за изпитване в рамките на РИЧ за защита на живота и здравето на всички европейски граждани е, в Европейския съюз, а също така и извън него. Комисията е на мнение, че РИЧ трябва да продължи да действа и цялата информация събрана до този момент е много важна за изпитването на химикалите. Благодаря ви. Благодаря ви, извинете, че така ви забързах, но разполагаме само с 7 минути. Господин Яр, заповядайте. That's first. Okay, thank you, Madam Chairman. I, Äh, Мисля, че проблема е много сериозен. Имам дежавю, защото когато се приемаш Рич, бях член на германския парламент. Там дебата беше оживен точно по този въпрос. химичните вещества трябва да се, изпро... Е, да се тестват за това, доколко те са е, опасни за живота и здравето на хората. Има много химични субстанции, за които не е известно доколко те са е, опасни за хората. Затова и голям брой от германските депутати бяха за директивата РИЧ. А, имаше обаче и скептични гласове, които казаха, че РИЧ ще доведе до повече тестове а, върху а, животни, а, понеже по това време опитите върху животни бяха нормалния метод за установяване доколко дадена субстанция е опасна. Впоследствие а, разговаряхме с химическата промишленост, която е засегната от РИЧ и а, те казаха, а, че са а, предприемачи, които трябва да спазват законодателството, трябва да анализират рисковете за живота и здравето на хората и до момента, до, до който няма альтернативни методи, се налага да се извършват тестове върху животни химическата промишленост може да извършва молекулярни тестове, да установи, че дадена субстанция не е опасна, но властите да не признаят този резултат. Комисията каза, че вече е постигнат напредък, че се признават инвитро тестовете. Аз искам да попитам това достатъчно бързо ли става? Според мен индустрията е, са наш, е, са наш съюзник в това отношение. Е, химическата промишленост казва, че те също не искат да, тестват, да извършват тестове върху животните, тъй като това не се приема добре от обществеността, но те трябва да извършват някакъв вид изпитание. Но методите без използване на животни трябва да бъдат признати. И аз продължавам да съм на мнение, че опитите с животни могат много да бъдат намалени, ако се признаят альтернативните а, е, методи. Комисията каза, че а, е, не а, е, а, всички рискове могат да се констатират по инвитро методата. Опитите с животни все пак са необходими. Но ако дадена химическа субстанция е изключително токсична за организма, може би няма нужда да констатираме това чрез животно е, или по инвитро метода, може би може да установим това още на молекулярно равнище. И моят въпрос е, ще можем ли в близко бъдеще изцяло да изключим а, опитите с животни и за какво конкретно те ще ни бъдат необходими? и имаше в Германия голям дебат относно опитите върху примати. Но, когато става дума за гризачи, които не са всеобщи любимци, дебата е леко отслабна. Нещо, което на мен не ми харесва, защото за мен всички животни са а, а, равни. Няма нужда излишно да ги измъчваме. Моя въпрос е, какво можем да направим, за да ограничим още опитите върху животни? Какво можем да направим, а, така че альтернативните методи да се използват повече и да бъдат признати, госпожа Олкен? listen before. Благодаря ви. Както споменах, изпитванията върху живот ни е нещо, с което се занимавах, когато бях They are from the uh, animal organizations in Denmark. когато бях депутат в датския парламент, искам да кажа, че секторът също иска да се отърве в максимална степен от изпитванията върху животни, защото това е нещо много скъпо. Ако видим всички правила, норми, насоки, ще видим, че много представители на сектора не го правят, тъй като това е нещо много скъпо. Не тъй като изискванията са да бъде намалена болката за животните, което означава, че има нужда от повече животни. времено трябва да сме наясно с това, че че може и трябва да се използват други възможности, например лабораторни изпитвания в максимална възможна степен – Тоест, трябва да се гарантира това, че в максимална степен, когато извършват изпитвания върху животни, вие трябва да гарантирате това, че животното няма да страда. Има един експерт, който ми каза, че в крайна сметка докато не се въведе ново вещество в жив организъм, няма да е ясно какви са последиците. В САЩ защитата на потребителите, съответно законодателство, са на много по-високо ниво. И в САЩ не биха се осмелили да правят това. Разбира се, тук не сме застрашени от безкрайни съдебни дела, както се случва в Штатите. Но гражданите ще страдат, ако ще има някаква нова съставка в веществата. Затова не е възможно изцяло да се отървем от изпитванията върху животни. Освен това, трябва да се знае, че количеството животни не е свързано с страданието, защото ако тези животни подлежат на подходящо отношение. Те не страдат толкова. И трябва да кажа, че колкото и е парадоксално и шокиращо, както беше за мен, че много често е, правилата за обращение с животните за изпитвания са много по-стригни по-хуманни, отколкото правилата за обращение с, е, например, животните отглеждани в селското стопанство. Ние тук разглеждахме случая с е, свинете в Дания. И трябва да ви кажа, че колкото по-малко са с животни, толкова повече пестят пари у нези, които ги извършват, тъй като наистина това е много скъпоструващо. Така че трябва да сме е, внимателни, а не просто да издигаме лозунги забранете всичко. Благодаря ви. Една минута, само една минута за отговор. Thank you. Благодаря. Ще отговоря на госпожата. Искам да напомня, че в Съединените щати Националният здравен орган предлага система, която дава възможност да се изпитват химикали. Не само чисти химикали, но и техните, смеси, И с, по, с тези тестове могат да се направят изпитания на хиляда продукта на ден. Второ, бившият ръководител на Европейския център за альтернативни методи, след като му казах, че токсикогеномиката е метод за оценка на токсичния риск, той каза, те искат от мен да правя лоша наука. Той затръшна вратата и замина в Съединените щати, където работи в областта на токсикогеномиката. И накрая искам да кажа, че в опасност е поставено нашето здраве, здравето на децата и на бъдещите поколения. Ако продължаваме така, е, корабът е, ще потъне така, както потъна Титаник. Председателката благодаря. Мисля, че петицията може да остане открита, докато получим писмен отговор от Европейската комисия и Комисията по околна среда към която ще се отнесем за повече информация. Ако не възразявате, ще постъпим така. Е, сега закривам заседанието и предлагам на колегите да останат, е, за да се чукнем. Е, е, за на здраве по повод е, приключването на мандата.